тика. За мен е радост да се занимавам интензивно с тези теми. Благодаря ви. Επίτροπε, κυρίες και κύριοι ехуме лави е... Благодаря. Дами и господа, получихме 6 предложения за резолюция по темата, по която бе дебатът до този момент. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре по обяд. Следващата точка от дневния ни ред тази вечер е устен въпрос към Европейската комисия. Темата е включването на въздухоплавателните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на общността. Ξεκινούμε τη συζήτηση. Το λόγο θα πάρουν οι συντάκτες της ερώτησης. Искам да дам думата на авторите на този въпрос, така ще започнем и дебата. Господин Лиза има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. През 2008 година, след интензивни преговори, включихме въздухоплаването в схемата за търговия с квоти. Докладчика и докладчиците в Сянка са тук и днес. Ние не го правихме за да ядосаме трети страни или операторите на въздухоплавателни средства, но просто ситуацията от 99-та година се влуши и емисиите се увеличиха многократно. Споразумението от Киото в включи като цели намаляването на парниковите е, газове, но както след приемането на този протокол, така и в рамките на ИКАО не се промени нищо. Не бяха изпълнени тези цели. Независимо дали авиокомпаниите са европейски, китайски, американски, те трябва да бъдат обхванати от схемата за търговия с квоти. Това е важно и за конкурентоспособността. Парламентът направи много компромиси. Компромиси Промисът а, не може да бъде а, променя многократно, защото ние също участваме и в процедурата за взаимно взимане на решение. А, следващията седмица ще се проведе заседанието на асамблеята на ИКАО. А, както и редица други въпроси, това също е един политически а, въпрос. Ние ще имаме представители, които да водят преговори. Това ще е комисарят Калас, както и представители на Бългийското председателство. Миналата седмица се срещнах с преговарящи от страна на САЩ. И господин Обама подкрепи законодателство, което беше прието от Конгреса. Когато американците прокарат своята позиция в рамките на ИКАО, а именно системата да бъде прилагана само при взаимно съгласие, то ние а, а, трябва да поставим конкретно въпроси, накараме Обаба да не говори общо за измененията в климата, да си постави конкретни цели. Сега давам думата на господин Матиас Гроте за 3 минути. Моля. Днес говорим за тази а, тема, а, за измененията в климата, а, в Засегнати сме от финансовата и социална криза, но въпреки това тази тема, от която обсъждаме днес, е много а, важна. Искам а, да знам а, как ще а, а, подходи комисията по време на дискусиите в а, ИКАО. Е, дълги преговори проведохме, за да постигнем е, компромис, а именно да се включи въздухоплаването в схемата за търговия с е, квоти. Имахме преговори с съвета и смятам, че този модел може да се използва и по време на, на преговорите с трети страни. Що се отнася до намаляването на парниковите газове, това отне много време за преговори, за залагане на цели, но резултатът е а, нулев. С голямо мнозинство приехме предложението тук в парламента, защитавахме наша позиция и това трябва да го направим и на международно ниво. От 2012 година влиза в сила тази европейска система и тя обхваща и трети страни. Това значи, че когато един самолет излита от Вашингтон и лети до Европа, той ще бъде обхванат от търговията с квоти за емисии. Изменението в климата е един глобален проблем, ето защо трябва да бъде решен на глобално ниво. Трябва да се развият и данъчни инструменти. Има данъци относно керосина. Може би трябва да. Не може да се е, развие и да се е, внедри данък върху въглеродния двокис, Ето е, защо трябва да се съде е, законодателство, което да обхваща и трети държави в схемата за търговия с квоти. Днес съвета, за съжаление, не присъства тук, за да защитава своята позиция. Ние обаче ще защитаваме нашата позиция с зъби и ногти. Обама си заложи много а, високи цели, но а, до сега няма никакви резултати, никакви действия не бяха предприяти. Смятам, че законодателството, свързано с изменението в климата, трябва да бъде синхронизирано и приложено. Крайно време. Аз се опасявам, че по отношение на ИКАО, И е, споразумението е, в рамките на ИКАО, където са включени е, разпоредбите, свързани с въздухоплаването, съмнявам се, че ще бъде постигнат някакъв резултат по време на преговорите в ИКАО. Има ли план Б в този случай и как точно смята да преговаря комисията и в това число и съвета? Благодаря. Моля ви, спазвайте времето. Трябва да свършим на време. Господин Крамер. Ние тук а, обсъждаме една неуспешна стратегия. Още тогава а, стана ясно, когато приехме а, директивата нещата не бяха обмислени е, до край, а именно без консултации да се обхващат трети държави в тази схема. Ето защо ние се намираме в тази международна е, ситуация. Ето защо в е, Копенхаген, в ИКАО не се постигнат резултати. Нещата не са толкова прости. това е една директива на Европейския съюз, която трябва да бъде приложена. Искам питам комисията как точно смятате да го постигнат. С нетърпение очаквам вашия отговор. Какви стъпки планира Европейската комисия, ако авиокомпания от трети държави отказват да се включа в тази схема за парникови емисии? На трето място, вярно ли е, че комисията проверява и планира да отнеме правата на авиокомпаниите, които отказват да се включат в схемата за търговия с квоти. Ако има такава забрана, какви реакции очаква комисията от засегнатите трети държави? Смятам, че крайна сметка ще дойде деня на истината, той ще е след 2012 година и какво ще се случи тогава. Да обсъждаме как ще се държим по време на преговорите в ИКАО е неуместно. Разбира се, там се събират управляващите в света. Става въпрос за различни интереси. Въпросът ми към, европейски, към Европейската комисия е как ще излезем от тази дилема, как ще бъде а, приведено в действие това законодателство, което на практика е неприложимо. И киря Хаси, я диолеп. Благодаря, господин Хаси. Hyvät kollegat, е, lentoliikenteen päästöt ovat kasvaneet nopeammin kuin... Емисиите от въздухоплаване нараснаха много повече, отколкото който и друг сектор на стопанството. Колегата каза, че за 20 години те са се отвоили. авиацията и нейните емисии се увеличават при такъв темп, че след 20-30 години, като че ли те ще са отговорни за всички емисии и ще покриват всички квоти. Другите няма да има място за тях. Споразумението от Киото бе подписано, за да се създаде една рамка, за да се ограничат емисиите, но това не стана. Искаме да се създаде една глобална система – Системата на Европейския съюз обаче може да окаже въздействие върху глобалната картина. Говорим за самолети, които пристигат в Европейския съюз и това е значителен брой полети. Не трябва да се подаваме на натиска на САЩ и трябва съвсем ясно да заявим, че сме против техния натиск. Разбираме, проблемите на президента Обама, що се отнася до Конгреса в САЩ, който не иска да прокара законодателни актове е, за опазване на околната среда. Не може САЩ да иска ние да повишаваме целите си за намаляване на емисиите. Трябва да се придържаме към курса, който всички одобрихме. Същото се отнася и е, до международния морски транспорт. Трябва да спазваме и тези решения. Благодаря, казва председателката. Господин Хан има думата. Президентин, Госпожо председател, благодаря от името на колегата Коригета, който съвсем ясно зае своята позиция. Колегата Корнедикът не може да е, е тук, тъй като трябва да участва на преговори в Нью Йорк. От 28 септември до, 28 септември до 8 октомври ще се е, проведе заседанието на асамблеята на ИКАО. И, е, имаше заседание е, на ИКАО миналата седмица за подготовка е, при взимането на решение свързано с правене с измененията в е, климата. Е, Целта заложена а, а, в протокола от Киотила, именно намаляване на а, емисиите с 20%, обхваща и емисиите от въздухоплаването. За 2020 година очакваме, че емисиите ще завършат 70% в сравнение с 2005 година. А през 2005. 2005 година имаше многократно увеличение в сравнение с годините преди това. През 2008 година беше решено от парламента и а, съвета през, а, от 2012 година да се обхване въздухоплаването в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Ще бъдат обхванати всички оператори на възкупователни средства на глобално а, ниво. Е, те трябва да участват в е, европейската схема за търговия, освен ако те нямат техни системи, които предвижат намаляването на парникови газове. А, първо, това беше потвърдено от съвета, че на първо място в рамките на е, ИКАО се предвижда намаление на емисиите с 10% от 2020 година в сравнение с столица от 2010 година. Европейския съюз е, е готов да е, изключи въздухоплавателни оператори от трети е, държави, ако те не се присъединят към схемата за търговия. Изискванията на САЩ е именно след взаимно съгласие да бъдат обхван, обхванати оператори на въздухоплавателни средства в тази схема за търговия с квоти е е, неуместно. Разбира се, е, това ново предложение ще допринесе до голяма степен е, за справянето с измененията в климата. Не може ам, мерки свързани с ам, справенето с изменението в климата да създават изкривяване на конкуренцията. Взаимното а, съгласие е една магическа дума или еквивалент на това да не се предприеме нищо. Европейския съюз ще запази своята позиция по време на преговорите. Не... Ние Имаме нужда от един взаимен подход. Парламента и съвета не трябва да се противопоставят един на друг. Трябва дългосрочно и по устойчив начин да бъдат намалени емисиите на парникови газове. Сега искам да дам думата на депутатите, които говорят от името на политически грумбите. От името на социалистите и демократите, господин Елка Драуи. Господин госпожо председател, господин комисар, колеги. Искам да ви благодаря, господин комисар, за ясния отговор, както и за ясната позиция, която заявихте. Смятам, че ние в Европейския парламент по-специално този парламент, трябва да изпратим едно много ясно послание. Трябва да подкрепим Европейската комисия. Независимо дали смятаме, че тази директива е достатъчна или закъсняла, или преждевременна, или недостатъчна, смятам, че всички ние а, трябва да дадем а, тази си подкрепа, защото това вече е законодателен акт, който би трябвало да бъде изпълнен. То е гласуван и е преминал през всички етапи. Комисарят трябва да го приложи. Директивата е съвсем ясна и аз искам да цитирам, че от 2012 година 1 януари всички полети, които навлизат във въздушното пространство на Европейския съюз или го напускат, на което и да е летище на държава членка на Европейския съюз, попадат в приложното поле на тази директива. Това включва трети страни. Става дума и за полета към Европейския съюз и обратния полет. Има, вероятно, държави, които все още изпитват определени съмнения по този въпрос, но не може да се заплаща от трети страни само за едната част от полета трябва да се заплати за двете посоки, защото това ще наруши конкуренцията между операторите. Трети страни, които имат проблеми с това законодателство, трябва а, да отбележат, че биха могли да получат дерогация, ако предприемат а, същите мерки. Това означава, че ние всъщност не говорим за допълнителни приходи. Ако всички направят едно и също, всъщност ние ще печелим дори по-малко, но пък ще постигнем по-бързо целите си за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Затова нашите приятели от САЩ, както и други, които посредством правни или пък други методи и маневри се опитват да избегнат неизбежното, по-добре е да излязат всъщност с конструктивни предложения, за да се постигне едно глобално споразумение, което да доведе до равни условия за всички и дългосрочен подход към въздухоплавателната дейност. Дебатът, който е вече в окончателната си фаза и в своя 15 ти член заявява, че комисията може да излезе с предложение, за да се види дали има някакво дублиране, което да бъде отстранено, както и да се избегнат допълнителни разходи и мерки. Това пък показва от своя страна, че споразумението до което, е стигна, до което са стигнали авиационните оператори, призовават за една такава система. Така че нека да не отстъпваме. Няма път назад. Благодаря. Благодаря ви, господин Елкадрави. Следващият оратор е господин Крамер от името на Зелените. Минута и половина. Господин комисарио, благодаря за ясните думи, които казахте и дано да може да ги ам, устоите по време на преговорите. Е, Европейския съюз трябва да има ясни а, позиции. Не трябва а, да се получава както в миналото, ние загубихме позициите си. Ние си изпомняме, а, че Търговията е, с е, квоти за емисии на парникови е, газове беше въведена за да се избегне данъка върху, върху керозина. Но 30 милиарда евро се трябва да се предоставят на възкупователните оператори, ако се премахна данъка върху керозина. Но ако ние го въведем все пак, нещата станат много по-скъпи. Въздухоплаването е един опасен а, сектор, до три пъти по-опасен, отколкото наземния транспорт. За всички трасета се плаща, а за въздушните трасета не се плаща. Например, а, ако има закъснение в ЖП транспорта, след един час се получава обещетението, а, а, а при полетите след 3 часа. 85% от сертификатите се подаряват на авиокомпаниите, а ЖП компаниите трябва да ги купуват. Нищо не им се подарява. Това трябва да се промени, иначе ние ще погребем целите ни, свързани с правене с измененията в климата. Милитон. Благодаря, госпожо председател. Световната економика все повече става зависима от въздухоплаването. През 2005 година 25% от CO2 емисиите са отделени от въздухоплаването. Тези емисии трябва да бъдат намалени. Едно от последните е, изследвания показва, че емисиите се покачват. Едно споразумение, което а, беше подписано, беше между Европейския съюз и е, а, Канада. Едно такова споразумение трябва ясно да заявява, че а, екологичните а, последствия трябва да са ниски. Законодателство от 2008 година заявява съвсем а, е, ясно, че полетите които се провеждат в рамките на Европейския съюз, трябва да спазват определени стандарти. Това, тези стандарти трябва да прила, бъдат прилагани по отношение на трети страни. Трябва да се използват успешните практики. Съгласно документа от 2008 година, държавите членки трябва да предприемат всичко, за да намалят емисиите на парникови газове от въздухоплаването. Тези данни трябва да бъдат проверени от комисията и дали тези данни трябва да бъдат презгледни и коригирани от комисията. Господин Тайлър има думата за минута и половина. А, извинявайте. Здравейте, благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да прибавя подкрепата си <clears throat> към устния въпрос. Според мен е напълно неприемливо САЩ, Канада и Мексико да се опитват да оспорват включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. Е, мнозина е, смятат, че тези условия, условията, които се предвиждат за въздухоплаването в рамките на схемата за търговия с емисии, са твърде умерени, твърде скромни в сравнение с това, което бихме могли да постигнем. Така, например, е, въздухоплаването все още ще има достъп до въглеродни кредити от други отрасли, а тавана на емисиите във въздухоплаването далеч не е така взискателен, както онова, което се иска от останалите отрасли. Включването на въздухоплаването в случая е поне стъпка в правилната посока и ще сложи край на нормативния вакуум, в който плава въздухоплаването. Определено, принципът за мърсителя плаща никога не е бил по-заслужен, отколкото сега от въздухоплаването. Не би следвал да допуснем взети решения от Европейския съюз да бъдат поставени под въпрос от трети страни и аз призовавам убедително съвета и комисията категорично да заявят намерението си да спазят в пълен размер съответно приетото европейско законодателство в рамките на преговорите в ИКАО. Благодаря. Господин Балчитис, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз е поел ангажимент да преобразува економиката си, да постигне <clears throat> по-висока енергийна ефективност при намалени емисии на въглероден двуокис. Включването на въздухоплаването е, в схемата за търговия с емисии, е, действаща в Европейския съюз, е много важна стъпка за намаляване на неблагоприятното въздействие на този е, отрасъл върху околната среда. Важно е този режим да се приложи и за превозвачите от трети страни, извършващи полети до летища в Европейския съюз. Така бихме избегнали опоручаването на конкуренцията. Поетите ангажименти в борбата срещу климатичните изменения следва да се опират на солидарността и споразуменията с превозвачите от трети страни би е, следвало е, да гарантират е, запазването на конкуренцията при намаляване на емисиите. Комисията следва да действа координирано и да търси успех в преговорите с трети страни. Господин Кели и господин Маринеско поискаха е, думата в рамките на кръга спонтанни изказвания. Господин Кели има думата за една минута. Е, трябва да кажа, че това, което чух тази вечер тук, госпожа председател, е за мен доста изумително и е, потискащо. Емисиите във въздухоплаването растат през последните години и като вземем предвид развиващото се въздухоплаване на Китай, Нова Зеландия, Индия, Русия, повишаването на благосъстоянието на населението в тези страни и нарастването на въздушния трафик. Мисля, въпросът, който бих искал да задам във връзка с всичко това е какви са ни плановете на нас е, в Европейския съюз е, за намаляване на емисиите чрез е, научно-изследователска, развойна и иноваторска дейност, както сме подходили в автомобилостроенето, например, защото това според мен е дългосрочният отговор на този проблем. Господин Маринеско има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Включването на въздухоплаването в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове е много важно за справянето с измененията в климата. Трябва да се действа на глобално ниво. Това ще започне от 2012 година и тази стратегия ще е много успешна. Тази стратегия предвижда и трети страни да бъдат обхванати в схемата за търговия с квоти. ще се намали конкуренцията между отделните авиокомпании. Както казах, трябва да се действа на глобално ниво, за да се постигне намаление на парниковите газове въздухоплаването. Тази директива трябва да се използва навсякъде и тя трябва да има задължителен характер. Е, е, трябва да осъществим стратегията свързане с едно европейско е, небе. Благодаря, господин Маринеско. Благодаря ви за думата, госпожо председател. Господин комисар, аз приемам че е необходимо да бъдат намалени въглеродните емисии. И още повече, след като сме приели правила в тази област, трябва да е, гарантираме тяхто спазване. Ако приятелите ни от Съединените щати не желаят, ще трябва да продължим да настояваме, да поддържаме диалога, за да постигнем своите цели. Включването на въздухоплаването е, в е, схемата за търговия с емисиите няма да бъде чак такова бреме за авиационната индустрия, че тя да, да се огъне под него. А следва да имаме предвид, че и другите видове транспорт са подложени на аналогични изисквания. Не виждам защо да не очакваме същото поне от въздухоплаването. Благодаря. Благодаря ви, господин Пашка. Господин комисарят има последен думата в този дебат. Госпожо председател, дами и господа. Дебатът показа, че парламентът има ясна позиция, която ще я представя по време на асамблеята на ИКАО. Аз, разбира се, ще подкрепя тази позиция. Бяха споменати някои аспекти, и беше подчертано и каква позиция трябва да има комисията в рамките на преговорите в ИКАО. Комисията приема законодателството, решено от парламента и от съвета. Не трябва да има дискриминиране възоснова на, на, на националността, т.е. държави от трети извинете, представители от трети страни, в това число Съединените щати, могат да кандидатстват за получаване на безплатни сертификати. И ако не бъдат спазени тези изисквания, то Европейската комисия ще подкрепи държавите членки в техните усилия да наложат забрана на съответните полети. Нека накрая да подчертая нещо. Комисията няма да приеме резултати, които да подкопае законодателството, което беше прието с голямо мнозинство тук в рамките на Европейския парламент още през 2008 година. Дебатът по тази точка от дневния ред приключи.